Това заседание се излъчва пряко в интернет. Впоследствие ще гласуваме. Надявам се, че всички носите своите електронни карти за гласуване. Ще проверим и тяхната изправност. Моля всички да ги държите в готовност и да ви обърна внимание на това, че на 14 ноември в четвъртък ще се състои междупарламентарната среща с представителите на колегите от държавите членки. Ще обсъждаме по-добри модели за изразходване на средствата на Европейския съюз и повече отчетност от страна на парламента. Имаме вече заявки за участие но ако поддържате връзка с колегите от националните парламенти, бих помолил още веднъж да обърнете внимание на тази предстояща среща. Надяваме се и на вашето участие. До 7 ноември ще разполагаме с списъка на участниците. С това преминавам към точка 3 от дневния ред. Одобрение на протокол от заседанието от 16-17 септември, 25-26 септември и 2 октомври. Имате ли забележки към тези протоколи? Няма забележки. С това протоколите се одобряват и пристъпваме към четвърта точка от дневния ред. Точка 4 се отлага, така че преминаваме към пета точка от дневния ред. So, hier stimmen wir ab. Във връзка с тази точка от дневния ред ще гласуваме. Искам да попитам докладчика дали иска да вземе думата преди гласуването или след това. След това, добре. Много благодаря, господин председател. Съвсем накратко гласуваме едно важно становище, свързано с Агенцията за железопътен транспорт и за единна концепция на европейския железопътен транспорт тази агенция ще остане единственият регулаторен орган на територията на Европейският съюз. Трябва да има уеднаквяване на нормите и стандартите, но от гледната точка на нашата комисия тази агенция трябва да разполага и с добро финансово управление – за това нашето становище може да бъде изключително важно за Комисията по транспорт. Много благодаря и с това се ограничавам в моите забележки. Много благодаря на докладчика и сега преминаваме към гласуването. Нека да проверим изправността на електронните карти. Гласувайте, моля, сега, пробно. Гласуваха ли всички? Липсва ни един глас. Край на гласуването. Имаме 11 души, които присъстващи, 12 члена. И един от членовете на комисията ще гласува с ръка. Сега започваме с гласуването. Изменение 3. Кой е за? Против? Нека да гласуваме електронно. Не беше ясен на резултата. Гласувайте, моля, сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването.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 въздържали се. Нека да направим проверка по 53-то изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 54-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 55-то. Секунда. 54-то беше отхвърлено, значи 55-то за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 Край на гласуването. Приема се. Не, отхвърля се. Отхвърля се. Извинете, тъй като резултата е равен. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото изменение, кое е оттеглено да видим сега? 21 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се,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 Нека да направим проверка по 28. Начало на гласуването. Край на проверката. Марта, за или против? Значи приема се, тъй като вие се въздържате изменение 29. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Но нека да направим проверка все пак. Начало на гласуването по 29-то. Край на гласуването. Барт е за и госпожа Гресле, значи приема се.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 42. 36 до 42. Амблок. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 43. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45 отпада. И така стигаме до окончателното гласуване по електронен път, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство за. плюс 3 допълнителни гласа за. Да го благодаря и поздравление за господин Либаратски докладчик. Yep. Ja, meine Damen und Herren. Сега, дами и господа, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Сметнахме, че е подходящо да включим тази точка в нашия дневен ред. И искам да поздравя с добре дошъл господин Невен Матес, член на Европейската сметна палата. Добре дошъл в нашата комисия като начало искам да попитам докладчикът от нашата комисия дали иска да вземе думата, госпожо докладчик. Искате ли да направите въведение? Yeah. Okay. Okay. Ja, ich darf äh, dann ein поведение. Ще започна с това, господин Матес, че се обърнахме към вас да изкажете още веднъж вашето становище пред нашата комисия. Благодаря ви, че идвате отпред при нас. Спасибо. Bitte schön. Ja, Herr Mates, wir haben Господин Матес, поканихме ви да посетите нашата комисия. Искахме да разговаряме с вас. Знаете, че доста интензивно беше вашето изслушване при представянето на вашата кандидатура като бъдещ член на Европейската сметна палата. Имаше и писмо от ваша страна, в което твърдяхте, че в случай на отрицателно становище на парламента няма да приемете предложения ви пост. След което в пленарна зала беше гласувано отрицателното становище на Европейския парламент и се питаме как да си обясним разликата между вашето изказване в нашата комисия, което ни изпратихте и в писмен вид, и крайното ви решение, което се различаваше от това становище. Защото това не е дреболия нито за парламента, нито за нашата комисия. Обърнахме се още веднъж писменно към вас във връзка с това решение и ви поканихме да ни гостувате и да изразите нашето становище, вашето становище е, пред целия парламент. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожи и господа. За благодаря, че ме поханихте на изслушването, за да мога публично да обясня в Европейския парламент защо не се оттеглих е, от е, Сметната палата. Нека да обясна. През май да получих официален въпросник от комисията в стандартната форма. Последният въпрос беше, ще оттеглите ли своята кандидатура, ако да, гласуването в парламента е неблагоприятно. В писмения отговор казах в случай на отрицателно мнение, е, най-вероятно ще отегля своята кандидатура, е, след като обсъдя е, всички възражения срещу номинацията ми. Все още не бях взял окончателно решение по въпроса, все още не бях чул съответните възражения, което мисля, че е в съответствие с правилата за назначението. Нека да обясня какво имах предвид, като казах, че ще се оттегля че значи въпроси срещу моята квалификация, в смисъл, че не съм могъл да отговоря на въпроси по време на дебата. Очаквах, че комисията ще се насочи към този въпрос, след като изслушването обсъдих, обмислих внимателно всички съществени коментари и чух също така позитивни мнения. Вчера отново ги препрочетох и те са доста положителни. Имаше и други коментари, в смисъл, че нямам пряк опит в областта на одита и финансовия контрол. Освен това имаше въпроси в публичен план на и в крайна сметка имаше гласуване срещу мен, без да се посочи какво е основанието, какви са недостатъците да бъде член на Европейската сметна палата. И като цяло, на базата на своите професионални качества, реших да не се оттегля. Въпросът обаче е, че въпросник отговорих, че съм готов да се оттегля а, бях изненадан, че се появи такъв официален въпросник а, по две причини. А, не смята, а, че а, това е оценка а, за а, моята професионална квалификация. Мислих, че това е проверка на моята лоялност. А, и на второ място, като се иска а, оттеглянето на моята кандидатура, а, Смятам, че е, е, това противоречи на големия договор, защото в крайна сметка съветът на министрите определя е, назначенията и правилата за назначенията са определени в договорите. По време на изслушването имаше членове на комисията, които постоянно настояваха на моята отрицателна квалификация дадох писмени отговори на ключовите въпроси и казах няколко пъти, че не мога да променя правилата, като се ангажирам предварително с неща, които не са предвидени в договора. Мисля, че моята позиция беше ясна, струва ми се, че не беше разбрана. И накрая си казах, не мога да си представя, че ще се противопоставя на европейския кандидат. Парламент, ако парламентът е срещу мен, ще отегля своята кандидатура. Но след това се опитах още веднъж да убедя комисията, че исканото от мен ангажиране не е коректно. След това уточних по време на изслушването многократно съм заявявал, че не мога да променям правилата. Исках чисто и просто да подчертая пред комисията тук, че тя не бива да променя правилата в договора и не бива да се иска промяна в тези правила за подкрепа на един кандидат. Кандидатът за сметната палата трябва да бъде независим и с достатъчно чувство за отговорност. След гласуването срещу мен в парламента преразгледах своята позиция и стигнах до заключението, че е поставен много силен акцент върху последният въпрос във въпросника. Тук не става дума за моята кандидатура, по-скоро за правомощията на парламента прямо на Сметната палата. На моето правителство поиска да запазя кандидатурата си. Тя беше одобрена от съвета на министрите по-късно. Да, може би трябваше да направя това, което обещах. Извинявам се, е, че е, не, не поступих, е, както отговорих на последния въпрос. Нямах намерение да подведа нито вас, нито парламента. Като член на Сметната палата съм готов да работя заедно с вас, за да постигнем общите си цели. Надявам се, уважаеми членове на комисията, че ще уважите моята позиция моля ви, приемете моите обяснения за процедурата за номинация. Надявам се, че от тук нататък ще можем да работим заедно, за да изпълним очакванията на гражданите за отчетност в управлението на финансите на Съюза. И накрая искам да благодаря за поканата да разговарям с вас днес и съм готов да продължа да работя заедно с вашата комисия. Благодаря. Благодаря, господин Матес. Аз сега дам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Матес. Благодаря му и за това, че дойде при нас. Оценяваме високо това, че се съгласихте да дойдете тук за втори път. Вярно е, че ние бяхме леко шокирани. Вие ни дадохте конкретни отговори, но знаете, че парламента като европейска институция играе представителна роля и ето защо парламента е и демократично избран орган. Това означава, че членовете на Сметната палата следва да работят в тясна връзка с членовете на Европейския парламент. И ние съответно ви зададохме въпроси, които са изключително важни. Те никак не са маловажни и съответно беше необходимо да получим ясни отговори. Отношенията ни с съвета качеството му на съзаконодател, на този етап вероятно не са най-добрите възможни отношения. Нека да кажем, че отношенията между нашата парламентарна комисия и между съвета не са възможно най-топлите. Вашето тълкование обаче залита в крайност, поне така ми се стори на мен, като депутат. Вие казахте, че гласуването е било повлияно от съответни интереси, но трябва да ви кажа, че ние имаме право като парламент да търсим най-добрия кандидат за съответния пост в Сметната палата. Парламента искаше да ви зададе конкретни въпроси с цел да се ориентира, че вие сте най-добрия кандидат за сметната палата. И освен това, Искахме избраното лице да се радва на пълна подкрепа от парламента. Ето защо ви зададохме конкретния въпрос и ето защо искахме да чуем и вашия отговор. Вашето избиране ще продължи да ни занимава. В вашето писмо вие дадохте конкретни аргументи, знаете какво се каза по отношение на това дали ще се оттеглите, ако парламента не ви подкрепи. Чухме и на изслушването, освен това, че в случай, че няма подкрепа, вие ще оттеглите кандидатурата си. ще се наложи да ви повярваме, че сте връчил оставката си на вашето правителство и то не я е приело. Ще се наложи да ви вярваме. Надяваме се, че това наистина е било така. С оглед и на отрицателното гласуване, отрицателният резултат от гласуването в парламента. Ние осъзнаваме, че нямаме правомощие за последващи действия, когато се случи нещо подобно. Можеше да ни дадете информация за вашето решение преди да го вземете да го представите и тогава можеше да има и някакво по-различно отношение. Можеше, ако не друго, поне да се допитате до нашата комисия, да ни обясните какво решение ще предприемете, че ще решите да приемете поста. Отново казвам, приемам онова, което ни казахте, че сте връчил вашата оставка, че тя не е била приета. Не ви е лесно и на вас, не ни е лесно и на нас. Искам да разбера обаче в кой момент точно взехте предвид а, онова наше отношение към вас, в кой момент точно решихте да подадете оставката си пред вашето правителство. Обяснете ни какво точно се случи с най-големи подробности. Парламента би следвало да може да ви задава въпроси, когато сметне за добре, тъй като тези въпроси са важни и съответно ние очакваме отговори. Още веднъж искам да разбера малко повече за момента, в който внесохте вашата оставка, а не я прие вашето правителство. Uh, uh, Господин председател, написах едно писмо, подписах го и отидох при министър-председателят. Министър-председателят ме помоли да не се оттеглям от тази кандидатура и в този момент реших да продължа нататък и след това изпратих съответното писмо да, да, написах писмо, но до председателя на парламента, европейския, но не го изпратих. Какво мога да кажа? Предлагам да оставим тези недоразумения в миналото. Като член на Сметната палата ще бъда постоянно в контакт с вашата комисия и ще направя всичко възможно да работим в сътрудничество и да поддържаме добри отношения. Ще направя всичко възможно да ви убеда, че в крайна сметка, въпреки затрудненията, ще сте избрали добра кандидатура. Сексиста колеги Мулдо. Сега давам думата на колегата Мулдър. Uh, Благодаря, господин председател. След вашето изказване положението се влуши. На какво да вярваме сега? Казвате, че нашия вод не е бил свързан с вашите квалификации, а с а, въпроса дали бихте се оттеглили, ако вота е бил отрицателен. Само, че как да знаем? имахме 396 човека, които гласуваха против вас. Аз лично смятам, че въпрос за това дали ще се оттеглите, ако получите отрицателен вод, е, мислех, че този въпрос въобще не е важен. За мен по-скоро става въпрос за вашите квалификации. И в миналото, когато сме задавали обаче подобен въпрос за това дали ще се оттеглят кандидатите, ако има отхвърляне от страна на парламента, тези кандидати винаги са се оттегляли в последствие, ако наистина вота е бил негативен. Вие не го направихте. И искам да ви кажа, че в много държави членки, ако излъжете парламента, това е края на вашата кариера. Мисля, че вие и вашата кандидатура са неподходящи и за Сметната палата, и за Харватия. Вашата декларация не ме убеди в противното. Имаме сериозни резерви относно вашите квалификации и сега имаме и съмнения в, в, в вашата е, честност е, в откровеността ви спрямо парламента и ето защо няма как да приемем вашата кандидатура. Искам да ви кажа, че в следващите години никой в парламента няма да ви вярва, независимо от това какъв доклад правите. Благодаря, господин Мудър. Може би сега следващия оратор, господин Оди. Мерси, президент. Bon, je crois qu'il faut qu'on en termine avec cette malheureuse affaire, euh, parce que... Euh, monsieur... Тази история да приключи, вие казахте, че има правила в договора, това е правилно. да, имаме едни правила в комисията, които не можем да промени. Нашата инициатива в парламента може да промени договора. Важното е, че тук става дума за две лица. Ви обещахте да оттеглите своята кандидатура. След това не го направихте. И след това зная, че не сте независим от е, правителството. Обещали сте на парламента, че ще отеглите кандидатурата, след това министър председателя настоява и вие се съгласявате с него. Значи не сте независим. И не можем да минем на друга страница, както искате. Тъй като е, всъщност е, в крайна сметка ще проверявате своето правителство и, и ние ще правим същото. И не може да искате от съвета на потвърдения от Посланиците в съвета на министрите се подкрепят взаимно. Всеки предлага нещо, никой не се противопоставя. И французи, и германци, и испанците са съгласни. Е, и всъщност какво се получава тук, че е, вашата номинация минава въпреки е, гласуването в парламента по въпроса за това да се обърне нова страница. Нямате достатъчно квалификация, не сте били аудитор, това е ясно. Не се безпокоя, че е, сте били добър е, член е, на вашата сметна палата. Моята колежка докладчик казва съвсем ясни неща. Да, ние не можем да променим правилата. Ако можем да, да ги променим, ще предложим на вашите министри и на съвета да променят своите правила. Защото съвета налага своите кандидатури. А, и нашето мнение тук не е чисто и просто едно становище. А, а, има а, съответни изменения в, в, доклада. А, а, нашият колега докладчик е направил съответни предложения а, за номинацията ви. Винаги в крайна сметка а, а, ген Общото събрание е, е, на Европейския съвет, е, съюз определя номинациите, не е Това е логиката на нашите нови предложения, които ще направим за промени в договора. Така или иначе, от нашата група, би ще трябва да прекратим с този случай. Вие се обяснихте пред нас, но се вижда съвсем ясно вашето правителство в този случай трябва да вземе предвид нашето мнение и да се, има предвид това, че сте се ангажирали да се отеглите съответната процедура. Трябва да извлечем съответните из, изводи и чак тогава можем да си позволим да обърнем нова страница. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Стас. Благодаря, господин председател. Господин Матес. Вие със сигурност сте следили дискусията в пленарна зала. Това е възможно в интернет. И след днешния дебат мога да кажа, че се чувствам доста некомфортно. Присъединявам се към казаното от моите колеги, особено към казаното от господин Мудър. Той принципно е един изключително внимателен, любезен член на парламента, дългогодишен член на нашата комисия от 1990 година и със сигурност не му липсва опит. И думите му бяха внимателно подбрани. Господин Оди каза, че вие сте се обърнали към вашия министр-председател и сте се съобразили с неговото мнение и в този смисъл действително не сте независим. Не знам дали смятате, че сте длъжни да се отчетете или ще вземете под внимание съветите на, на папата, мюфтията, някой талибан. В който и да е случай, вие не сте спазили дадената дума. Действително, вие пледирате да забравим, да затворим тази страница, но вашата дейност започва по един доста безрадостен начин. Следващият вторник ми предстои следващо заседание и се надявам, че няма да се стигне до подобни игри, защото а, това би било недопустимо. Благодаря, казва председателят. Има ли други коментари от страна на членовете на нашата комисия? Не виждам. Господин Гербранди, ще дам на думата на господин Гербранди и след това аз ще взема думата. Или бихте искали да вземете отношение сега, господин Мади? I don't have anything Нямам нищо против да се променят правилата, но тази промяна трябва да стане според процедурата. Проблема за мен беше следния. Ако търсите предварително обещание от а, някой човек, значи вие променяте правилата. Не може да има такава промяна. Аз иначе нямам нищо против промяната на правилата по съответния законов път. Как взех решението за да продължа работата по своята кандидатура? Какво казах? След като парламента гласува против мен, обмислих положението и реших, че целта на изслушването не е била да оцени качествата на кандидата, а да се наложи вето Вероятно, знаете, че аз написах друг отговор и настоявах на него. И чак след нашите разговори не ме убедиха по отношение на своята структура. Аз е, промених своето решение. В следващите няколко седмици исках да се оттегля. Отидох при премиера с е, своята оставка, но отново казвам, обмислих положението и реших е, да не приема вашата позиция. Това обяснява и моето поведение. Не знам дали не съм пропуснал някой от е, въпросите. Е, вие може да отговорите каквото искате, каза председателя. Други колеги искат думата. Гербен Ян Гербранди и след това господин Либерацки и госпожа Яла. Заповядайте. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Ако ме попитате дали има нещо по-важно от правилата и процедурите, бих казал, че отговорът е зависи от обстоятелствата зависи от е, сферата, в която работи човек. Ако се опитате минете на червена светлина, тогава е съвсем ясно, че сте нарушили процедурата. И никой не спори дали да бъде глупен или не. Така че правилата са много важни. А в политиката дали има нещо по-важно от правилата и процедурите? Да, има и това е доверието. Взаимното доверие. Е, Там може да се работи по всички правила и процедури, но ако няма доверие, нищо няма да се получи. Това е очевидно. Няма да повтарям това, което казах на някои от колегите. Но вижте, вашето изявление днес всъщност увеличава липсата на доверие. В никакъв случай доверието не се повишава. Има един конкретен въпрос към вас. Ако според правилата, да, така е. Парламентът е, е, е, няма право на мето за новите членове на Европейската палата. Добре, ако е така, защо изобщо да се занимаваме с изслушвания на номинираните за новия състав на палатата? Дали смятате, че това, което ще направим следващия четвъртък с следващите номинации е полезно? Какво мислите? Нали, чисто и просто трябва да престанем с този театър. Мисълта ми е какво мислите за ролята на парламент? Каква би могла да бъде тя, ако изобщо има такава роля? Благодаря колегата Либератски. Dziękuję bardzo. Ямата, rzeczywiście pan wysłuchał opinii. Благодаря. Господин Матес, вие чухте становището на най-опитните членове на нашата комисия. А, но приехте пост в Европейската сметна палата, място, където се поставят под съмнение множество процедури, където се търсят причинно-следствените връзки. В тази работа професионализмът и доверието са изключително важни и е много важно човек да се придържа към дадена веднъж дума. Вие отговаряте по-скоро небрежно, че не могат да се променят правилата и за съжаление парламента трябва да се съобрази с това. А това не говори добре за вашето разбиране за демокрация защото вие ще оценявате, вие няма да оценявате членовете на парламента, това не е вашата роля, по-скоро положението е обратно и вие доста стеснявате бъдещото поле на вашата дейност. В сметната палата се разглеждат и хоризонтални въпроси и когато става въпрос за министър-председателя, например, няма да бъдете обективен, няма да сме сигурни, че не защитавате бившия си премьер. Не знам как си представяте едно добро сътрудничество с Европейския парламент. Защото обикновено, когато ние излезем с доклад, очакваме той да бъде взет под внимание. Преди да изкажем доверието си на някого, ние предприемаме съответните стъпки, защото не можете да очаквате, че вашият премиер ще ви защитава или вашият или съвет ще ви защити. Сега дам думата на господин Матес, казва председателят за отговори на въпросите. Никога не съм казал, че парламента не трябва да има роля в процедурата. Никога не съм твърдял нещо подобно. Опитах се да кажа, че тази роля се компрометира, ако е обвързана с дебат дали кандидата трябва предварително да обещае дали ще се отегли или не. Това просто подкопава вашето влияние, в крайна сметка. Ако поставите ударението върху оценката на качествата на кандидата и ако оценката ви не може да се въплати в а, твърдо да или твърдо не, а се появи някакъв доклад от няколко страници, където да се обяснява защо кандидата е подкрепен или не е подкрепен, то така вашето влияние ще стане по-значимо. Естествено, че държавите членки имат роля. Ако предложението идва от държава членка, а това е така, то тук става въпрос за нещо повече от да или не. Трябва да се види дали кандидата отговаря на условията описани в договорите, трябва да се сравни той с предишни практики. Никога не съм казал, че парламента не трябва да има роля в този процес. Мисля, че обаче ако поставите ударението върху предварителното обещание, то тогава няма да стигнем до нищо конструктивно. Що се отнася до доверието и докладите, мисля, че ще оценявате докладите според написаното в тях. Аз ще положа всички усилия, за да ви убедя в своята теза, застъпена в доклада и се надявам и вярвам, че вие ще проявите обективност при оценката на докладите. Отново казвам, ще положа всички усилия докладите ми да са добри. Благодаря. Сега давам думата още веднъж на госпожа Сендер и след това на госпожа Гресле. Sí, bueno, señor presidente, preferiría eh, como ponente si me da usted la, la oportunidad, porque mis comentarios serán para... Благодаря, господин председател. Като докладчик, ако се съгласите, искам да направя заключение. Да, казва председателят. Продължете. Госпожа Гресле, искам тук да предотвратя впечатлението, че говорим за личността на господин Матес. Това не е вярно. Става въпрос за нашите взаимоотношения с съвета. Следих дискусията от близо и а, господин Матес, а, вие доста вдигнате летвата на всички, които идват а, след вас. За тях ще бъде доста по-трудно да преговарят с нас. Разбира се, не бихме искали онова, което се случва с вас, да става във всеки следващ случай. Не искам това да става образец и съвета да си мисли, че ние се предаваме. В този смисъл съжалявам за тази ситуация, но когато става въпрос за това кого одобряваме, кого не, не сме готови да преговаряме. Въпреки това ви предлагам, когато е, затворим страницата и погледнем напред, трябва да отчетем, че е, бъдещето също не е много розово. Е, и ясно е, че сега отношенията ми с съвета са изключително трудни, не на последно място и във връзка с обявяването на кандидатурите и приемането ни. Членовете на съвета също страдат от това, но от името на НДП ви обещавам, че няма да се откажем от нашата позиция. В Поредица въпроси, по какъв начин се, се изготвят специалните доклади, какво е отношението към членовете как се разместват е, цифри в годишните отчети. Всичко това са много интересни въпроси, които трябва да обсъждаме заедно и можете да разчитате на нашето участие в е, тази дискусия. Аз смятам, че трябва действително да обсъждаме тези въпроси, защото в крайна сметка става въпрос за ефективността на един орган, за резултатите на един орган и начина по който си сътрудничим помежду си. Така че начинът по който се назначават членовете на сметната плата от държавите членки, трябва да се преразгледа и този въпрос ще обсъждаме и за в бъдеще. Това ще определя нашите бъдещи взаимоотношения. За сега ви уверявам, че сме били максимално доброжелателни и надали ще бъдем толкова добре настроени за в бъдеще. Така че съгласна съм да приключим тази дискусия, но да се съсредоточим върху въпроси, които определят структури на нашата бъдеща работа. Благодаря, госпожо Гресле. Искате ли да отговорите пряко на този въпрос? противен случай ще дам думата на докладчика и ще вметна като председател на тази комисия като обобщение на тази дискусия, още веднъж няколко думи за въпросите, които обсъждахме. Първо имаше процедура на изслушване, свързано с назначаването на членове на Европейската сметна палата от страна на съвета и тук Европейския парламент има своята роля. Ако тази процедура е без значение, можем да се попитаме каква е ролята на демократичния контрол. Парламентът е органът избран пряко от гражданите на държавите членки. И смятаме, че сме в позицията на орган пряко избран, от гражданите, който трябва да си състави мнение за номинираните кандидати във връзка с техните лични качества и професионални квалификации, за да прецени дали те са подходящи да изпълняват възложената им длъжност. И тук парламентът носи своята отговорност като орган, който определя мнение и трябва да се придържаме към тази отговорност. Колегата Мудър спомена, че имаше много членове на Европейския парламент, не само от нашата комисия, които гласуваха против кандидатурата на господин Матес. И това е факт. Днес заявихте, че вашето изказване в тази комисия и в този смисъл пред целия парламент, а също така и представително пред гражданите на Европа, за това, че ще отеглите кандидатурата си в случай, че не получите одобрението на този орган, но въпреки това ще предложи ли вашата оставка на правителството? И сте предпочели сте да не се придържите към вашето обещание, за което днес се извинявате пред а, нашата комисия. Въпросът е дали ще приемем вашите извинения и как ще подхождаме за в бъдеще, както към вас, така и към подобни бъдещи ситуации не може този въпрос да се реши днес. Ще трябва да бъде обсъдено това в политическите групи, но тук искам още веднъж ясно да заявя, господин Матес, за да сме сигурни дали сме ви, направили, дали сме ви разбрали правилно, че след казаното от парламент отрицателно становище, сте предложили вашата оставка на правителството на Харватска, но тя не е била приета и тогава вие сте решили да приемете а, тази предложена ви длъжност а, в разрез с позицията на легитимно избраният а, от европейските граждани парламент. Разбира се, всеки може да има собствено мнение в ситуация, когато е направил обещание пред а, а, легитимна институция и след това се а, отметне от него. Няма да коментирам повече това обстоятелство. Само ще кажа, че ни поставяте в много деликатна ситуация, независимо от всички договори, защото въпросът за доверието не се регулира от договорите. И ако един член на Европейската сметна палата иска да бъде независим, то това трябва да е достоверно и за Европейския парламент. Така че аз като председател на тази комисия приемам, че искате да се извините, поднасяте нашите, е, поднасяте вашите извинения, дойдохте, приехте нашата покана Приемам това като мярка за възстановяване на доверието, но без да мога да говоря за всички членове и не мога да кажа дали те приемат това извинение. Искам още веднъж да подчертая, че тази ситуация е доста тежка за Европейския парламент. След като сме взели решение с мнозинство във връзка с някакъв въпрос. Виждаме, че не се спазва дадено обещание. Въпреки тази тежка ситуация, искам да ви благодаря за вашето присъствие тук. Не знам какви ще бъдат изводите на докладчика, но принципните ни взаимоотношения с Сметната палата и не знам какви промени в между, междуинституционалните отношения ще предприемем за бъдеще. Само искам да стане ясно и за вас, господин Матес, че ние държим на нашето становище. Може би подобни въпроси ще се обсъждат и в междупарламентарни срещи за да постигнем еднакви позиции с националните парламенти и да бъде ясно как ще процедираме за бъдеще в подобни ситуации. Толкова исках да кажат от моя страна. сега давам думата на госпожа Лая Сендер за заключителни думи. Не ви попитах дали вие имате някакъв коментар, господин Матес последната дума в нашата комисия е на докладчика, така че давам думата сега. Благодаря за поканата и оценявам високо на начина по който участвахте в заседанието днес. Това е един много положителен знак в посока на бъдещето ни сътрудничество. Благодаря. Ще дам думата на докладчика, моля. Благодаря. Искам първо да благодаря на колегите, които се изказаха. Изказванията бяха много съществени и обогатиха нашия дебат, а също така и допринесоха за подобряване на качеството на доклада. На господин Матес мога да заявя, че става дума не за институционален проблем за това <clears throat> кой на кого налага нещо в съвета на министрите, парламента. Парламента също иска да има влияние в тази процедура. Става дума господин Матес и за личната съвест. Въпросът, който ви зададохме, не е подробност. Той е изключително важен за е, това как е, функционира Европейския парламент. Е, а пък проблемът не е с вашето правителство. Скоро той е проблем на вашата съвест. Заявили сте, че ще оттеглите кандидатурата си, след това не го направихте и смятам, че в крайна сметка това е въпрос на съвест. Някои колеги казаха, че е време да обърнем страницата, да минем към нещо ново. А, други колеги бяха по-критични, но па, не бива да забравяме, че на тази критика а, нарушава доверието към сметната палата. Вие създадохте проблема. Е, въпросът е изключително важен за е, нашата институция е, и отново отново проблемът опира до вашата съвест, господин Матес. В парламента Естествено, ще обявим доклада си за сметната палата. Ще продължим дебата с съвета на министрите, за да се подобри процеса на номинация от тяхна страна и да предлагат най-подготвените хора. И накрая, знаете ли, не става дума само за отношение за квалификация. Намесва се и отношението на човека, доверието към парламента. Европейският парламент е една институция, която увеличава своите правомощия спрямо другите. Мисля, че това ще попадне в центъра на моя доклад. Не бива при кандидатурите да се позовавате само на членовете в договора с Европейския съюз. Трябва да познавате също така и политическата култура и доверието в отношенията с парламента, в парламента, Въпросът не е само в това, че се налагат кандидати, е, въпреки мнението на парламента. Да, тази процедура не е най-добрата и за сметната палата на Европейския съюз, защото бюджетът трябва да се разходва по най-подходящия начин. Така че имайте предвид тези неща. Правителството ви не е виновно. Вие сте този, който доведохте нещата на, до на, на, този проблем. Да, на, на, приемам вашите изказвания. Мисля, че можем да минем напред, но нека не забравяме станалото. Благодаря на госпожа Сендер, благодаря господин Мате за вашето посещение тук. С това приключваме заседанието и ще го възобновим утре в 9 часа.